открито първото заседание на Европарламента след проведените избори на 7 юни тази година. Уважаеми колеги, напомням ви, напомням ви, че ще чуем химна на Европа и моля да станете на крака. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, бих искал да ви поздравя с добре дошли на нашето първо учредително заседание след изборите. Поздравления, поздравления на тези, които са преизбрани, а и на новоизбраните. Добре дошли в Европарламента. по-малко от половината от 736 евродепутата са преизбрани и сме особено удовлетворени да отбележим факта, че близо 35% от евродепутатите са всъщност евродепутатки. Никога не е било толкова високо женското представителство тук. 176 милиона европейци участваха в